ще създадем една група е, депутати срещу рака. И с тази група ние ще е, поставим още по-силен акцент върху необходимостта от превенция. Благодаря, господин Петърле. Е, докладът ще се гласува утре. Сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Доклада на госпожа той е за прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна економика с ниска въглеродна ефективност. Госпожа Тоя има думата. 4 минути. Благодаря, господин председател. Докладът, който разискваме днес и ще гласуваме утре, е във връзка с предложенията по стратегия 2020. През изминалите пет години работихме по тази тема. В случая с този доклад по който работихме интензивно, както в комисията, където беше изготвено съобщение и препоръки в рамките на комисията ИТРЕ и в някои други парламентарни комисии. Ние проведохме разисквания и беше, бяха направени много предложения, които обогатиха моята работа. Има един въпрос, който а, трябва да обсъдим. Дали този доклад а, трябва да бъде със задължителна сила. Надявам се той да бъде силно подкрепен, а, да бъде единодушно гласуван. Информационните и комуникационни технологии са важен сектор в економиката на Европейския съюз. 70% от работещите са заети в този сектор. Те допринасят 5% от БВ... в БВП. Те допринасят за създаването и поддържането на работни места. Но това не са единствените причини, по които, поради които те са важни. Те имат да играят и е, важна роля в това да осъществим прехода в економиките ни. економиката трябва да се развива по начин, който да допринася за намаляване на въглеродните емисии, за запазване на природата за бъдещите поколения. Не трябва само да говорим обаче за промяната, трябва да реализираме тази промяна на практика. Трябва да променим начина на потреблението в своето ежедневие. Информационните и комуникационни технологии могат да допринесат в трансформирането на нашите економики. Самия сектор се променя. В рамките на този сектор могат да се произвеждат различни стоки при употреба на по-малко енергия, т.е. те могат да бъдат енергийно по-ефективни сами по себе си. Освен това, те могат да бъдат много полезни в сектора на жилищното строителство също. В рамките на целите заложени в стратегия 2020 трябва да се постигне намаляване на 27% в транспорта към момента, 70% в сградите, от отопления и климатични инсталации. Трябва да се подобри коефициента на полезно действие и в други сектори. Други сектори също имат важно отношение към нашия живот, банковия сектор, администрацията. В тях също могат да се използват приложения от информационните и комуникационни технологии. Те допринасят и за спестяване на време, допринасят изобщо за подобряване на живота в обществото като цяло. Надяваме се, ако, че парламента утре ще гласува тези препоръки да станат задължителни. И още няколко думи преди да приключа, господин председател, за интелигентните мрежи, интелигентните сгради и прочие. Вчера тук имаше кметове, които подписаха документ за подобряване на енергийната ефективност в европейските градове. Това ще допринесе и за цялостното социално-економическо развитие. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Маковей има думата. Аз съм докладчев сянка по доклада Коцулино. Тогава давам думата на госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че европейските фондове трябва да стигат до европейските граждани. Ако искаме да премахнем корупцията при обществените доставки трябва да приемем прозрачна система за покана за участие в търка. Въвеждането от страна на държавите членки на законодателни институционални мерки с цел обесърчаване на измамите са задължително средство, трябва ни ефективно средство за борба срещу измамите, особено в областта на ДДС. Това е и приоритет за румънското правителство, което създаде е, специален отдел за борба срещу измамите. Това е и е, този център е и връзка с ОЛАФ. Госпожо Басеско, аз имам чувството, че вие малко избързахте, вие се изказахте последващия доклад, но няма проблем, вие си изпълнихте задачата. Сега. Сега, госпожа Тикао, вие сте неуморима. Благодаря. Искам да поздравя заключенията на Европейския съвет от март 2010 година. Там за първи път се говори за, повиш... за това, че трябва да се повиши с 20% ефективността. Това трябва да стане чрез използването на информационни и комуникационни технологии, особено в областта на транспорта и строителството, особено когато се използват интелигентни мрежи. Всички системи, които се основават на информационно-комуникационните технологии, могат да намалят енергийното потребление в сградите до 70%. И в областта на транспорта тези намаления могат да спаднат с 80%. Електроснабдителните мрежи също трябва да станат интелигентни и по трябва да се постигне повече гъвкавост. Трябва също така да се инвестира повече в достъп до интернет и за осигуряване на широколентов и високоскоростен интернет. Да, кажете, госпожо. Вашият колега даде думата на, на моя колега за да се изкаже последващата тема. Тя отстъпи на мен. За това се изказах. Господин комисар, имате думата. Уважаеми депутати, Комисията приветства интереса и подкрепата, както и цените ви предложения за мобилизиране на информационните и комуникационни технологии за енергийно ефективна и нисноковалирна економика. Аз се запознах с доклада Тоя внимателно. Той признава важната роля на информационния и комуникационен сектор за намаляване на емисиите на парникови газове. Трябва да използваме този потенциал на практика. Комисията възнамерява да приоритизира този въпрос в рамките на Европейската цифрова програма, която ще бъде разработена скоро и прията от Европейската комисия. Тези технологии могат значително да подобрят енергийната ефективност и в други области, като сградите, транспорта. Ние сме съгласни, че интелигентните мрежи, интелигентното отчитане са ключове за реализиране този потенциал. Държавите членки трябва да, да се възползват от тези възможности за подобряване на енергийната ефективност. Също намаляването на емисиите от самия сектор на информационните и комуникационни технологии е важен. Този бранш отчита тези възможности От приемането на тези препоръки през октомври 2009 Комисията предприе редица действия с заинтересовани страни, за да доразвие програмата. Искам да се спра на някои от въпросите, подчертани в доклада. През февруари 2009 бе лансиран форум, който обединява високотехнологични асоциации от Европа, Япония и други страни. Те създават една обща рамка за намаляване на ефекта върху околната среда от този браш, както и приноса на този сектор за подобряване на ефективността в сградите и транспорта. Също има и зелена харта целяща да намали с 30% емисиите в е, градовете. Общия брой на градовете, които са подписали с тази харта, са се увеличили от 14 на 21. Пазарите се доближават повече до потребителите чрез въвеждането на нови технологии, интелигентни мрежи, интелигентни отчитане. ще се координират усилията за въвеждането на тези възможности в рамките на третия енергиен пакет. В заключение искам да подчертая, че Европейската комисия е силно ангажирана с постигането на целите 2020-2020 до 2020. Искам да ви благодаря за приноса в този доклад и ще продължим да си сътрудничим за да бъдат предприяти нужните политически мерки за реализирането на тази задача. Благодаря, господин комисар. Гласуването ще бъде утре. Последната точка за тази вечер